Please find your seats. Моля ви да вземете местата си, защото ще започнем всеки момент с гласуването.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 картите си за гласуване. Госпожа Камерът ще вземе думата и тя ще ръководи първата част на гласуването. Това е доклад, свързан с уменията и квалификациите. Благодаря, уважаема Марита. Благодаря за това, че се съгласи да организираме съвместно гласуването на тези доклади. Аз ще председателствам гласуването на Европас. Колегата Овскок ще председателства гласуването, свързано с новата европейска програма за умения. Аз ще процедирам съгласно практиката в Комисията по култура, в Комисията по заедостта. Има други традиции. Всеки ще следва собствените си традиции. И в тази връзка и списъците за, за гласуване са различни. Не се чудете, това се дължи на различните а, традиции в нашите ресорни комисии. Благодаря на четиримата докладчици в Сянка за двата доклада, както и на всички докладчици в Сянка и на секретарята за конструктивното сътрудничество. 318 изменения са внесени към предложението за Европас, за Европас паспорта, както и 36 компромисни предложения са внесени. Сега искам да дам думата на кратко на докладчите, ако искат, не, не искат. Тогава можем да преминем към гласуването и започваме с компромис 19. Кой е за? 18 а, компромисно изменение. А, извинява се председателката. 18 компромис за, против, въздържали се, приема се. 19 компромис за, против, въздържали се, приема се. 159 за, против, въздържали се, приема се. 20 компромис за, против, въздържали се, приема се. 163 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Не беше ясно. Моля, гласувайте. Geschlossen? Край на гласуването. 45 за, 72 гласа против. Не беше много ясно. Приемате. Приема се 164 и 165 са идентични за. Против. Въздържали се. Приема се. 166 и 167 също са идентични за. Против. Въздържали се. Приема се. Приемат се. 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 21 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 173 за. Против. Въздържали се. Приема се. 15, 174 и 175 за. Против. Въздържали се. Приемат се. 176 за. Против. Въздържали се. Приема се. 177 за. Против. Въздържали се. Приема се. 186 за. Против въздържали се, приема се. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. 182 за, против, въздържали се, приема се. 183 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 185 за. 185 за. Кой е за 185 против, въздържали се, приема се. 187 за, против, Въздържали се. Мисля, че е отхвърлено, но нека да проверим. Моля, гласувайте. Geschlossen. Край на гласуването. Отвърля се 73, 25 за, 47 против. Enthaltung abgelehnt. 18 за против, въздържали се, отхвърля се. 18 да проверим, добре. Асо, no, no, rejected. Отхвърля се. Но нека да проверим. 188. Geschlossen. Край на гласуването. 37 против, 34 за, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 189 Нека да проверим, що ми искате. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Извинявам се. Резултатът изглежда по по-различен начин. Извинявам се. 18-то се приема. 190-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 191 за. Против. Въздържали се. Приема се. 192 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим. 19 моля гласувайте. Край на гласуването. 41 против, 33 за, отхвърля се. 40, 41 гласа са против. В Комисията по култура трябва да кажа, че нещата са малко по-прегледни. 193 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 компромис за, против, въздържали се, приема се. 197 за, против, въздържали се, отхвърля се. 198 и 199 и 200 идентични. Кой е за? Против. Въздържали се, приемат се. Сега преминаваме към 21 за. Против още веднъж за. Против. Въздържали се. Да проверим. Нека да проверим. Не ми стана ясно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 39 гласа за, 35 гласа против. Приема се. 205 за против, въздържали се, отхвърля се. 206 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Гъшласен? Край на гласуването. 37 за, 34 против. Приема се. Компромис 24 за против, въздържали се, приема се. 23-то и 216-то, идентични са за, против, въздържали се, приемат се. 25-ти компромис за, против, въздържали се, приема се. 222 за, против, въздържали се, отхвърля се. 223 за, против, въздържали се, приема се. 224 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Електронно гласуване по 224. Край на гласуването. 44 за, 27 против. Приема се. След това. Следващите са идентични. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 226 е оттеглено. Компромис 26 за, против, въздържали се, Приема се. Компромис 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. 26-то изменение. 26, 245 и 246 са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. 248 за. Против? Въздържали се? Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 36 за, 37 против, отхвърля се. 249 за, против, въздържали се, приема се. 250 за, против, въздържали се, отхвърля се. 251 за, против, въздържали се, приема се. 252 за, против, въздържали се, приема се. 253, 254 и 255 са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. 256 за. Против? Въздържали се? Приема се. 257 за. Против? Въздържали се? Прие... Отхвърля се. 258 за. Против? Въздържали се? Нека да проверим. 258. Моля, гласувайте. Geschlossen. Край на гласуването. 41 за, 32 против. Приема се. 29 компромис за, против. Въздържали се. Приема се. 28, 265 и 266, 267 и 268. Всички са идентични. Кой е за, против, въздържали се, приемат се. 271 за, против, въздържали се, приема се. 273 за. Ем, да, ем, 275 за, против, въздържали се. Не съм сигурна. Нека да проверим. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 34 против 40 за. Приема се. 276 за, против, въздържали се, приема се. 30 компромис за, против, въздържали се, приема се. 280 за, против, въздържали се, приема се. 31 компромис за, против, въздържали се, приема се. 286, 287, 288, 289, 285 са идентични, кой е за, против, въздържали се, приемат се. 292, кой е за, против, въздържали се, приема се. 32 компромис за, против, въздържали се, приема се. 299, 300, 301, 302. Да, трябва да се върнем. 293-то. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Сега 299, 300, 301 и 302 идентични са. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 305 за, против, въздържали се, отхвърля се. 306 за, против, въздържали се, отхвърля се. 307 за, против, въздържали се, приема се. 308 за, против, въздържали се, отхвърля се. 309 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 33 за, против, въздържали се, приема се. 32 и 317 за, против, въздържали се, приемат се. 318 за, против, въздържали се, отхвърля се. 319 за, против, въздържали се, отхвърля се. 320 за, против, въздържали се, приема се. 321 за. Не, трябва да се върнем на 326 За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 34-то, 327 за, против, въздържали се, приемат се. Компромис 34 за, против, въздържали се, приема се. 334 за, против, въздържали се, приема се. 35 компромис за, против, въздържали се, приема се. 354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 въздържали се, приема се. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. 46-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. 53-то за, против, въздържали се, приема се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. 58. На следващата страница. 58. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение четвърто. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърти компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 63-то за, против, въздържали се, приема се. 64-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 65-то за, против, въздържали се, приема се. 66-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. 74-то на следващата страница, 74-то за, против, въздържали се, приема се. Шести компромис за, против, въздържали се, приема се. 84-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. Осми компромис за, против, въздържали се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 116 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 124 за, против, въздържали се, приема се. 15 компромис за, против, въздържали се, приема се. 129 за, против, въздържали се, приема се. Achso, das war, hm, ja. Ja. 930, 101. 930-123 за, против, въздържали се, приема се. 133 за, против, Wir müssen zu 135, Entschuldigung, 135 dafür. Dagegen? За против, въздържали се, отхвърля се. 136 за, против, въздържали се, приема се. 16 компромис за, против, въздържали се, приема се. 17 компромис за, против, въздържали се, приема се. 144 за, против, въздържали се, приема се. 146 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към окончателното гласуване. Електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. 69 за, 1 против, 4 въздържали се. Поздравления за докладчиците. Имаме още един доклад, който трябва да гласуваме за предоставяне на мандата за преговори с съвета. Също електронно гласуване, по именно гласуване. Моля да гласувайте. Тук ни е нужно абсолютно мнозинство. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 64 гласа за, 6 против, 2 въздържали се. Постигнали сме абсолютното мнозинство и а, поздравление отново и много успех по време на преговорите. Сега давам думата на колегата, за да проведе следващото гласуване. Okay, then we'll start with... И така започваме с второто гласуване. Започваме с изменение 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 113 за, а не, пада. Не, не пада, казва председателката. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 114 за, против, въздържали се, Нека проверим. Проверка по 114 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 55 гласа против. Изменение 116 за, против, въздържали се, приема се. Правим проверка по 116. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 46 гласа за. Компромис С за. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към компромис Е латинско на трета страница. За. Против. Въздържали се. Следите ли ме? Компромис Е, латинско на трета страница. За, против, въздържали се, приема се. Преминаваме на компромис QA. За, против, въздържали се, приема се. Отиваме на изменение 127 на четвърта страница. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Изменение 129 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 130 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 131 до имко 7 падат. Отиваме на компромис F. За, против, въздържали се, приема се. Изменение сто и пет за, против, въздържали се. Бих казала, че се отхвърля. Нека проверим обаче. Проверка по изменение 145. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с три гласа. Изменение 146 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 147 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 148 Изменение 148 за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверка по 148 за по-голяма сигурност. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 6 гласа. Изменение 150 не, 149-то изменение. 150. Изменение 150 за, против, въздържали се. Не мога да преценя. Не вдигате добре ръка. Моля отново. Изменение 150 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 152 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 153 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 154 за, против, въздържали се. Нека проверим по 154. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 53 гласа. Компромис В латинско за, против, въздържали се, приема се. Изменение 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 158 за, против, въздържали се, отхвърля се. 159-то. Искате да проверим по 158? Добре, проверка по 158. Изменение 158. Правим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването по изменение 158. Приема се с 42 гласа. Изменение 159 за, против, въздържали се, приема се. Имко 6 за, против. Трудно ми е да преценя. Отново, имко 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 161 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 162 за, против, въздържали се. Нека проверим. 162 изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 67 гласа. Но само петима от вас дигнахте ръка. Изменение 163 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 164 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 165. Пада. Компромис Г латинско за против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 171 на следващата страница. Разделно гласуване, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Нека проверим втората част на изменение 171. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. С 47 гласа. Изменение 172 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис дубъл В за. Против. Въздържали се. Приема се и изменение 175 за, против, въздържали се, приема се. Компромис хаш за, против, въздържали се, приема се. Изменение 178 за, против, въздържали се. Нека проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването по 178 изменение. Отхвърля се с един глас. Изменение 183 за, против, въздържали се, приема се. Компромис и латинско за, против, въздържали се, приема се. Компромис К на същата страница за, против, въздържали се, приема се. Изменение 188 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 189 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 191 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 192 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 193, разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част пада. Отиваме на изменение 194 за, против, въздържали се, приема се. 195-то изменение, това е устно изменение. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 197 за, против, въздържали се, приема се. 198 изменение, отново устно изменение, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 199 за, против, въздържали се, приема се. Изме... Изменение 200 за, против, въздържали се, приема се. Имко 8 пада компромис йод за, против, въздържали се, приема се. Компромис Л за, против, въздържали се, приема се. Изменение 209 за, против. Нека проверим. Проверка под 209-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 62 гласа. Изменение 210 за, против, въздържали се, приема се. И изменение 219. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. Нека гласуваме по втората част. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Изменение 220. 220 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 221. Да, гласуваме по 221 изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 222 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 223 Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против. Нека проверим. 223-то изменение, моля гласувайте. Втората част на 223-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. С 4 гласа разлика. 224 то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 225 за. Против. Въздържали се. Приема се. 229 за. Против. Въздържали се. Приема се. 230 за, против, въздържали се. Нека проверим 230 изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас разлика. Това е последната част на 230. 232, последната част за, против, въздържали се. Не мога да преценя, трябва да проверим. Последната част на 232, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 3 гласа разлика. 226 изменение. we voted on that adapt. Yeah. Okay. okay. It's to be voted those in favor. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Изменение 227 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 231 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 233 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 234. Гласуваме по 234 за, против, отхвърля се. Правим проверка по 234 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 10 гласа разлика. 235 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 228 за, против, въздържали се, приема се. отиваме директно на изменение 246 на 22 страница. За, против, въздържали се. Нека проверим. Моля гласувайте по изменение 246. Преустановете гласуването. Приема се с 41 гласа. 247 за, против, въздържали се, приема се. Нека проверим все пак 247 изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 50 гласа. 250 за, против, въздържали се, приема се. 248 за, против, въздържали се, приема се. 251 то пада. Отиваме на изменение 252 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 255 за, против, въздържали се. Нека проверим. 255-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас разлика. Изменение 253. 253 за. Да, гласуваме за. против, въздържали се, отхвърля се. 254 за, против, въздържали се, приема се. 256 за, против, въздържали се, приема се. 257 за, против, въздържали се, отхвърля се. 258, 259. Първо 258 за, против, въздържали се, приема се. 259 за, против, въздържали се, приема се. 260 за, против, въздържали се, приема се. 261 за, против, въздържали се, приема се. 262 за, против, въздържали се, приема се. 263 пада. 264 за, против, въздържали се, приема се. Правим проверка. Добре, по 264, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 46 гласа. Компромисен. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 269. Разделно гласуване. Първата част за против, въздържали се, приема се. Втората част за, против. Нека да проверим втората част. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приемат се с 52 гласа. Изменение 273. За, против, въздържали се, приема се. 274 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 277, кой е за, против, въздържали се, приема се. 278, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 280. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 281 и 82 отпадат. Гласуваме 283 за, против, въздържали се, приема се 284 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема 285 за, против, въздържали се. Нека да проверим 285. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърляше с 64 гласа. Изменение 286 за. Против. Въздържали се. Приема се. 288 за. Против. Въздържали се. Приема се. 289 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим 289. Начало на гласуването. Край на гласуването. Ето това е резултата. 219, 90, извинявайте, за, против, въздържали се, отхвърляше, компромис М, за, против, въздържали се, приема се. Имко 11, втората част, страница 27. Кой е за? Против. Въздържали се? Нека още веднъж ще гласуваме. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 300. За, против, въздържали се, приема се. Да проверим изменение 300, начало на гласуването, край на гласуването. 45 за компромис О. За, против, въздържали се, приема се компромис П. За, против, въздържали се, приема се. Изменение. Нека да видим изменение 300 и 15. Това е страница 300. Кой е за против, въздържали се, приема се. 360 за против, въздържали се, приема се. 16, и 17 против. Приемат се. 318 за. Против. Въздържали се. Приемам се. 319 за. Против. Въздържали се. Приемат се. Компромис Q. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 332. На страница 32. Кой е за? Против? Въздържали се? Мисля, че се приема. Да проверим. Изменение 332. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с разлика от 5 гласа. 335. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Да проверим 335. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 5 гласа. Изменение 338. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 343. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 344. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 347. За, против, въздържали се да проверим. Става дума за изменение 347. Имате дум. А, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се с 38 гласа. Изменение 342. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 350. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Т. Е. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 358. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 359. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме изменение 363. Това е следващата страница. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 344. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 366. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 367 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 368 за, против, въздържали се, приема се. Вижте страница 37, изменение 375 за, против, въздържали се. Не зная. Нека да, ви, да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 40 гласа. Изменение 376 за, против, въздържали се, приема се. 377 за, против, въздържали се, приема се. 379 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Р. За, против, въздържали се, приема се. Три, осем, девет. Това е на страница 39. 389 за, против, въздържали се, приема се. 390 против, въздържали се, приема се. 391 за, против, въздържали се, приема се. 392 за, против, въздържали се, приема се. 393 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 394 за, против, въздържали се, приема се. 395 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 396 за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Изменение 407 за, против, въздържали се, приема се компромис Ю. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 413 за, против, въздържали се, приема се. След това 414 за, против, въздържали се, приема се. 415 за, против, въздържали се, приема се. 415-16 отпада. Отиваме на 417 за. Против въздържи се, отхвърля се. Изменение 421 за, против, въздържали се, отхвърля се. 400 и 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка за 418. Отхвърля се с 38, 419 за, против, въздържали се, приема се, 420 за, против, въздържали се, приема се, 422 за, против, въздържали се, приема се. 425 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 26 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим. 426. Начало на гласуването. Отхвърля се с 43 гласа. Имко 13. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис е, Хикс. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Y. Това е страница 44. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 445 на страница 46. За, против, въздържали се, приема се. След това изменение 446. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 447 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 449 за, против, въздържали се. Нека да проверим 449. Начало на гласуването и край на гласуването. Отхвърля се с 63 гласа. Изменение 550. Кой е за? Против. Отхвърля се на 551 за, против, Въздържа се отхвърля 552 за. Въздържали се. Отхвърляше. Да проверим 55 55C. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се 39 гласа. 453 за, против, въздържали се. Бих казала, отхвърлят се. 454 отпада. 455 отпада. Да, гласуваме 455. За. 455. Кой е за? Против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Изменение е 446 за, против, въздържали се, приема се. 7. за, против. Да проверим. 456. 45. Извинявайте, 457. Това е проверката в начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 4 гласа. Изменение 459 за, против, въздържали се, приема се 460 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да видим 464 за, против, въздържали се. Нека да опитаме да гласуваме втори път. 464, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Компромис Z е, за, против, въздържали се. Гласуваме 4, 7, 2. за, против, въздържали се, отхвърля се. 475 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 476 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 477. Да проверим 476, така ли? 476. Проверка на 476. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 477. За. Против. Въздържали се. Приема се. 47. 4 отпада. Изменение 478. Е Кой е за? Мисля, че трябва да гласуваме 478. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. Изменение 479. Отпада. 480. За? Против? Въздържали се? Приема се. 481. За, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Да проверим. 481. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 482 за, против, въздържали се, приема се. 483 за, против, въздържали се, приема се. 484 за, против, да проверим. 484. The vote is open. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 72 гласа. Разлика. 487. 387. 487 за. Против. Въздържали се. Приема се. 488 за. Против. Въздържали се. Приема се. 489 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 490 за. Против. Въздържали се. Приема се. 491 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 491. Сега 492 за. Против. Въздържали се. Приема се. 493 за, против, въздържали се. Да проверим. 493 Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 40 гласа. 494 за, против, въздържали се, отхвърля се. 495 за, против, въздържали се, отхва... а, приема се. 490 496 отпада, 497 беше вече прието. 497 значи за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. 498 за, против, въздържали се, приема се. 499 за, против, въздържали се, отхвърля се. 500 за, против, въздържали се. Да проверим изменение 500. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 4 гласа. 501 за, против, въздържали се. Приема се. 502 за, против, въздържали се. Приема се. 503 за, против, въздържали се. Приема се. 504 за, против, въздържали се. Приема се. 505 за, против, въздържали се, приема се. 506 за, против, въздържали се, приема се. 507 за, против, въздържали се, отхвърля се. 508 за, против, въздържали се, приема се. 500 511 за против, въздържали се, приема се 512 за против, въздържали се, приема се 513 за против, въздържали се, отхвърля се имко едно за против. We can do it. Okay. <clears throat> The four... Четирите изменения от Имко. 1, 2, 3 и 5. Да ги гласуваме заедно. Не, отделно. Имко едно. Кой е за, против, въздържали се. Да проверим. Край на гласуването. Приема се с 47 гласа за. Имко 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Съображенията. Изменение първо за против въздържали се отхвърля се. Изменение второ за против въздържали се отхвърля се. Изменение трето за против въздържали се приема се. 20 отпада. Четвърто за против въздържали се приема се. 6 и седмо заедно за против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 Those in And... За, против. Отхвърля се. 27 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 28 изменение за. Да проверим. Добре. Да проверим. 27. Моля, гласувайте край на гласуването. Доста успорва на резултата. Изменение 28 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Не, приема се, извинява се председателката. 29 за, против, въздържали се, приема се.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 Отхвърля се. 41 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 42 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 43 за. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим 43-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 44-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 45-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 46-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 47 за. Против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 57 за, против, въздържали се. Да проверим 57. Моля, гласувайте. Край на гласуването. А, отхвърля се с 64 гласа против, 59 58 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка по 59-то изменение. Добре, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис А за против, въздържали се, приема се. 68 изменение за, против, отхвърля се. 69 за. Искате 68 да проверим добре. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 44 гласа за. 69 за. Против. Въдържали се. Отхвърля се. 70 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 71 за против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, Никой не си вдигна ръката почти на 73-то изменение. 73-то още веднъж. За. Против. Да проверим. 73-то изменение на Чаба с Шогор. Моля, гласувайте край на гласуването. Явно някаква грешка се е получила с устройство за гласуване. Нека отново да гласуваме. 73-то, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 7 гласа в повече. Компромис Б. Компромис Б за против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 91. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 91 гласа за, 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 95 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 против, въздържали се, приема се. 106 за, против, въздържали се, приема се. 107 за, против, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се, приема се. 108 за, против, въздържали се. Да проверим 108. Ам, край на гласуването. 62 гласа против. 109 отпада. 96 и 110 идентични са за, против, въздържали се, приема се. 104 и 111 също са идентични. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега окончателно гласуване по цялото предложение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 59, гласа за. С това благодарим на Мартина Длабайова и на Момчил Неков за свършената от тях работа по тази, този доклад за умения.